Right, everybody. И така. Както знаете, времето ни притиска. И за това е добре да започнем на време. Моля, заемете местата си и запазете тишина. Първо искам да приветствам господин Рен, който е кандидат за европейски комисар на настоящото изслушване пред Комисията по економически и парични въпроси. Имаме ексклюзивна компетентност по неговия портфел, така че всички въпроси ще бъдат задавани от членовете на нашата комисия. Господин комисарят ни е предоставил писмени въпроси на един предварителна анкетна карта. Тези отговори са раздадени на всички депутати на всички езици. Моля, запазете тишина, тъй като в залата е шумно. Комисарите ще бъдат оценявани на базата на общата си компетентност, ангажираността си към Европейския съюз, личната си независимост, познаването на своя портфейл и комуникативните си умения. Съвсем накратко ще очертая процедурата. Това е една обща процедура, която трябва да бъде следвана от всички комисии на всички изслушвания. След моите бележки, кандидатът за комисар ще може да излезе с едно изказване, което ще продължи до 10 минути. След тези встъпителни думи ще се задават въпроси от евродепутатите, като ще започнем с а, по един представител от всяка една от политическите групи ще се а, е, следва реда. 32 въпроса могат да бъдат зададени днес а, от различните политически групи. Всеки от ораторите може да задава въпрос, който да продължава до една минута Въпросът трябва да бъде един, а не сложни въпроси, скрити един в друг. веднага ще прекъсвам ораторите, ако има такива въпроси, тъй като комисарят ще има само две минути да отговори на всеки въпрос и би било несправедливо и нечестно да очакваме отговор на един много сложен въпрос за две минути. След това се дава една възможност задалия въпроса да, да даде един добавъчен, допълнителен въпрос, който трябва да бъде на същата тема, и да бъде свързан с отговора на кандидата за комисар. Ако няма какво по-конкретно да се каже, хубаво да се доразшири въпроса. И след това има една минута господин Рента отговори на втория пояснителен въпрос. Моля, не говорете много бързо, тъй като това ще загуби време и аз трябва да ви прекъсвам, да ви моля да забавяте темпото. Ако видите, че размахвам този жълт лист, това означава, че говорите прекалено бързо и ще ви помоля да забавите темпото. Няма да ви прекъсвам, затова само ще развея този лист. Ще ви прекъсвам също така, когато изтече времето ви. Ще се опитам, разбира се, да да натиснете това копче, което издава един звук. Ако чуете този звук, това означава, че времето ви почти изтича и съвсем скоро ще ви прекъсна. В края на въпросите ще има още една възможност кандидата за комисар да излезе с заключителни думи, които би трябвало да бъдат до около 5 минути като продължителност. Преди да дам думата на господин Рен, искам да кажа няколко неща. Първо, нашата комисия високо оценява вашето желание е, да работите в тясно сътрудничество с парламента на всички нива, което видяхме в писмените ви отговори. Искаме да подчертаем значимостта на това да се изпращат предзаконодателни, законодателни и незаконодателни документи на парламента и разбира се нашата комисия на един ранен етап, за да имаме достатъчно време да вземем ефикасно своите решения. Това трябва да е свързано не само с темите, които а, са свързани с това, което ни интересува, но и с а, теми, които не са запознати, с които парламента не е запознат и съответно няма как да поиска информация по тях. На второ място, макроекономическата политика, плана за възстановяване и стратегията до 2020 година. Те са изключително важни в този мандат на комисията. По време на финансовата криза, тримата комисари, които отговаряха за економически и парични въпроси, за финансовите пазари и за конкуренцията, трябваше да работят в тясно сътрудничество и се предполага, че това сътрудничество ще продължи и в бъдеще. Нашата комисия отговаря за всички тези а, сфери и ние бихме искали да участваме в а, това съчетаване на отделни политики. Иска ни се да включите нашата парламентарна комисия в а, работата на, на, вашата, а, на вашия ресор. Нашата комисия също така дискутирала факта, че няма голямо разделение между макроекономическите въпроси и финансовата регламентация. Затова ни се иска е, да знаете, е, че трябва да се държат е, на, на, на гребена на вълната на вашите радари макроекономическите въпроси. Исках да посоча тези въпроси, за да може да ги засегне оратора. И е, сега давам думата на кандидата за комисар, господин Рен, за неговото представяне. Thank you, uh, and... Благодаря, госпожо председател, дами и господа. Най-напред искам да изкажа своята благодарност, че днес мога да говоря пред вас. По времето, когато бях член на Европейския парламент, аз бях съместник член на тази комисия. На комисията по економически и парични въпроси. Економическия и валутен съюз е кръгълния камък на социалната економика в Европа. Аз се чувствам много обвързан с социалната економика. С нея и с нейните цели. Имаме нужда от стабилна рамка, която да осигури устойчиво развитие, устойчив ръст, устойчив, устойчиво благоденствие за нашите граждани. Европейският парламент играе основна роля в тази област. Ето защо сътрудничеството между комисията и парламента е от изключително значение. Става дума за това да направим това, което очакват от нас най-много нашите граждани, а именно да им дадем перспективи за бъдещето, работни места, благоденствие, растеж и стабилност. Дами и господа, това означава, че аз като комисар по економически и парични въпроси, ако мога да кажа така, че в това си качество ще имам една основна цел, а именно да осигуря добруването на нашите граждани по отношение на заетостта и благоденствието. Ще се спра на три приоритета. Най-напред. Нашите економически политики трябва да бъдат координирани по-добре, особено по отношение на стратегиите за економическия растеж и за преодоляването на кризата. Имаме новата стратегия Европа 2020 и тук е необходимо наистина да използваме всички възможности, всички извори за увеличаване на заетостта от образованието до новите технологии, за да може да подкрепим Европа да навлезе в следващата фаза на економическото си развитие. На второ място, трябва да стабилизираме държавните бюджети в бъдещите години. Това означава много строга дисциплина от страна на комисията в идващите години. Паричният, паричната и бюджетната, бюджетната мотивация и за бъдеще ще е необходима. Това показаха и последните цифри. Покачват се броя на безработните. Трябва да помислим и за кредитирането на гражданите и на предприятията, да се спрем по с по-голямо внимание на реалния сектор. Въпросът за задлъжняванията на предприятията е много важен, а също така и а, въпроса за демографския срив в Европа. На трето място а, е, трябва да се опитаме на международно равнище да представяме Европейския съюз единно. Само по такъв начин ние ще може да имаме влияние върху реформите за финансово регулиране. Така ще може да влияем и върху а, световния пазарен ред. Уважаеми дами и господа, Нека накратко да ви представя как възнамерявам да реализирам тези приоритети. Смятам, че устойчивият растеж и заедостта могат да се градят единствено на базата на макроекономическа стабилност. И трите ми приоритета – растеж, стабилност и глобално управление – са тясно свързани. Пакта за стабилност и растеж ни дава основата – за консолидирането на публичните финанси чрез една координирана стратегия за изход от кризата. Кризата наложи фискални стимули, но мерките за стимулиране на възстановяването на економиката трябва да бъдат прекратени своевременно. Разбира се, едва когато имаме реално възстановяване, тогава можем да започнем да реализираме стратегията за изход. Освен това, Координацията на политиките по линия на пакта трябва да бъде засилена. Това налага по-голям надзор. Нещо, което стана ясно от последните събития в Гърция. Ние работим заедно с гръцките власти и ги изчакваме в момента да създадат един цялостен конкретен економически пакет, който ще включва и конкретни мерки. Кризата показа, че имаме проблеми и в системата за наблюдение на системния риск. Предложеният Европейски съвет за системният риск ще трябва да запълни тази празнота. Друг залог за ефикасният надзор е предоставянето на надежни економически данни и отчети. Това е задачата на Евростат и националните статистически институти. Системата по принцип работи добре, но проблемите в нея трябва да бъдат спешно решени. Економическата стабилност в Европа може да бъде подсилена и чрез разширяването на еврозоната, въпрос, по който ще работя, основа на съществуващите добре известни правила, които гарантират равнопоставеност. Нека да ви припомня, че пактът засяга стабилността и растежа. Стратегията ЕС 2020 е насочена към растежа, като реактивизира европейската економика. Механизмите за надзор в, полиния на пакта могат да се използват, за да осигурят е, една строга стабилна стратегия, чрез която да се реализират целите. Вие като евродепутати и тази комисия ще играете много важна роля в е, оформянето на тази стратегия. За да модернизираме нашата економика в съответствие с стратегията за ЕС 2020, трябва да увеличим инвестициите. Като се има предвид фискалните ограничения, трябва да намериме нови инструменти, които да идват от частни от държавният сектор. Когато взема своята служба, ако вие ме одобрите, ще започна работа по иновативни общностни инструменти, с които се финансират приоритетите за стратегията за 2020 година. По всички тези въпроси и по другите инициативи искам да работя в тясно сътрудничество с вас и с вашата стратегия. В заключение, дами и господа, като бивш е, евродепутат и като човек, който е работил в тясно сътрудничество с вас през изминалите 5 години, аз съм установил, че Европа постига най-добри резултати, когато парламента и комисията работят заедно като партньори. Економическата рецесия извежда на преден план е, някои тесни краткосрочни интереси. Ние трябва да защитим общите европейски интереси. Това е нашата задача. Питате ме каква е моята мотивация. Ще ви кажа. Искам да имаме една просперираща, справедлива Европа, както и вие самите. Давам си сметка, че портфела за економическите и парични въпроси е свързан с доста големи отговорности в тези сложни времена. Задачата ще е трудна, но е и много смислена. Днес се намираме на кръстопът, ние трябва да предприемем едни общи действия за економическото и политическо възобновяване на Европа. В противен случай ще рискуваме да стигнем до економическа стагнация. Като членове на Европейският парламент и комисията, наша обща задача е да реализираме възстановяването на Европа. Очаквам с нетърпение да работя заедно с вас, за да решим тези проблеми заедно. And thank you for coming in within the time. Благодаря, благодаря, че спазихте времето. Първият въпрос от е, НП, е, господин Гозес. Merci, madame la présidente. Monsieur le commissaire, permettez-moi de vous souhaiter... Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, искам от името на НП е да ви приветствам в нашата комисия. Това беше вашето първо посещение в нашата комисия. Ние тук обсъждаме различни въпроси, които по принцип отговарят на това, което вие скицирахте във вашата програма. Искам да се спра на някои от засегнатите от вас въпроси и брутално да ви попитам, как виждате от една страна нуждата за създаване на солидни публични финанси и тяхното осигуряване. И от друга страна, необходимостта за действие за излизане от кризата. Благодаря, господин Косе, за вашия много конкретен въпрос. Много е важно да се съобразим наистина с двете цели, да ги съединим, да си ги съчетем двете цели, а именно растеж и излизане от мерките за преодоляване на кризата. Това не са противоречия, това са две взаимодопълващи се елемента, които ще осигурят именно устойчивото развитие. Устойчиво развитие означава публичните финанси, а пък от друга страна ние знаем, че нашите правителства имат все по-големи разходи, за да могат да изплащат заемите, които са направили и не могат да се съсредоточат върху други приоритети, като например социалната или образователната област. Ето защо е необходимо, не, страшно необходимо е да водим нашите публични финанси устойчиво, така че да осигурим растежа в Европа. Това е причината за инструмента, наречен Пакт за развитие и растеж. Това е инструмент, който ще ни позволи да създадем една солидна и стабилна рамка за публичните финанси. И именно чрез свързването на тези две цели ще може да подобрим областта на публичните разходи. Трябва да създадем финансови инструменти, които да комбинират публичните разходи и частните разходи. По този начин ще имаме най-голямо влияние върху публичния сектор. И от тази гледна точка, господин комисар, какво очаквате от резултатите на специалната група, която работи по въпросите за кризата и е ръководена от колегата ни Риц? Аз искам да работя заедно с комисията с председател господин Кринц, тъй като това е много важна роля. Смятам, че е много важно с общи усилия да намерим съответното съчетание от политики, с която да се гарантират устойчиви публични финанси и инвестициите в економическият растеж и заедостта. Това е тежка задача, защото, както всички знаем, предстоят ни стратегии за изход от е, пакетите мерки, трябва да възстановим публичните финанси и същевременно трябва да намерим публични и частни инвестиции за растеж и заедост. Очаквам с нетърпение да работя заедно с комисията, оглавявам господин Кринц и с тази комисия, с които трябва да намерим отговор на тези общи предизвикателства. Благодаря. Следващ въпрос от името на социалистите и демократите, господин Пулман. Добър ден, господин Рен. И от името на нашата политическа група ви приветствам с добре дошъл в нашата комисия. Вие ще поемете една много централна, един много централен пост в много тежко време. И искам да кажа, че ако не се случи нищо решаващо то в края на мандата, който искате да започнете, на нашата обща продукция ще се намира под нивото, когато а, сте започнали вашия мандат, т.е. под днешното ниво. И моят въпрос е как ще осигурите сътрудничеството по отношение на економическата политика и как ще се опитате да постигнете е, създаването и изключването на една е, нова сделка, която предишната комисия не успя да постигне. Господин Рен. Благодаря ви за въпроса. Споделям вашите тревоги за економическото бъдеще на Европа. Ето защо сега е момента да действаме и то на двата фронта, както економическият растеж, така и публичните финанси. В този контекст стратегията ЕС 2020 е много важна, като всяка економическа стратегия в подобни кризисни времена. Ще трябва да насочим усилията си върху заетостта и растежът. Трябва да проучим всички възможни начини за мобилизиране на всички възможни ресурси за економически растеж от образованието, иновациите, технологиите и дигиталните услуги. В тази смисъл трябва също така да засилим сътруднич... координацията на економическите политики в Европа. Например, трябва да се възползваме максимално от Лисабонския договор, за да реформираме координацията и надзора в еврозоната, да определяме економически насоки и да задълбочим превентивният надзор. Например, комисията ще има правото да дава препоръки и предупреждение на отделните държави членки. Възнамерявам да внеса скоро едно съобщение по този въпрос – за да можем да видим какви стъпки ще предприемем по тези наистина важни въпроси. В началото на годината Испанското председателство би предложило повече обвързаност в координацията, в политическата координация. Как би изглеждало едно предложение на Европейския парламент в този контекст да се предложи един мониторинг и да се предложи на съвета да няма изменение на економическата политика без да сме консултирани ние като Европейски парламент. Вие бихте ли подкрепили едно такова предложение? A... Благодаря. Следя дебата по този въпрос е, внимателно. Дебата, който бе иницииран от Испанското председателство, в който взеха участие няколко държави членки. Според мен следващата стъпка за увеличаване на координацията на економическата политика е наистина да се възползваме максимално от Лисабонски договор, за да реформираме системата за координация и надзор в еврозоната. По същият начин трябва да се възползваме от новият договор, за да осигурим едно единно представителство на Европейският е, съюз и еврозоната е, пред е, международните финансови институции. В тази връзка ще работя въз основа на договора и рамковото споразумение, което в момента договаряме с парламента. Мисля, че по този начин можем да намерим най-добрите методи и средства за работа с парламента и комисията като съблюдаваме не само по-широките економически насоки, но и други по-големи детали, свързани с економическата политика в Съюза. Благодаря. Въпрос от групата на либералите. Скола. Благодаря. Е, и от нашата политическа група добре дошли в нашата комисия и продължавам с темата за кризата. Как могат да се предизвикат европейски реакции в тази област след Лисабонския договор, тъй като преди това нямахме възможност да действаме. Какво предлагате конкретно сега, в този момент, да дадем един европейски отговор? А, вие казвате, ще работите на базата на Лисабонския договор. Това е добре. А, добре, знаем представителството на Европейския съюз. Това е също важно на международно равнище. Но по отношение на гражданите, как, какво, ще, какво изражение ще има за гражданите тази стратегия Европа 2020? Concerning... Благодаря, госпожо Гола, за вашия въпрос сферата на координацията на економическата политика възнамерявам да направя следното. За да се засили економическата интеграция в Европа и в частност в еврозоната и като си има предвид полуките извлечени от глобалната финансова криза, според мен е наложително да се засили координацията на економическата политика и нейният надзор. Надявам се, че държавите членки ще възприемат е, тази цел. Как следва да процедираме? Ще маркирам няколко неща. Първо, както казах, трябва да използваме договора, за да реформираме координацията и надзора в еврозоната, като за... определим насоки за економическа политика, като за да превентивният надзор. Например, комисията ще има правото да дава препоръки, да издава предупреждения. На второ място по същия начин трябва да се възползваме от договора, за да за да надзора, да разширим неговият обхват, да включи и макроекономическия дисбаланс. Тук трябва да се включи и макропотенциалният е, надзор и Европейският съвет също ще бъде много важен в това отношение. В този контекст, мисля, че и това имате предвид, можем да използваме тези нови инструменти, е, за да изградим основата за постигането на целите на стратегията за ЕС за 2020 година. Нуждаем се от по-добро наблюдение. Стратегията трябва да се основава на едно искрено партньорство и съпричастност между държавите членки и всички заинтересовани страни. Мисля, че това бе една от слабостите на Лисабонската стратегия. В нея липсваше съпричастност от страна на държавите членки. Ето защо и наблюдението, извършено по линия на открития метод за координация, не има желаният резултат. И така трябва да използваме новия договор и широките економически политики, за да изградим основата на координацията на економическата политика в контекста на стратегията за ЕС 2020 година. На трето място, извинявам се, времето ви приключи. Доточняваш въпрос. Въпрос отново от госпожа Гола. По отношение на третата точка – благодаря, госпожо Голард. На трето място, нещо, което не трябва да подценяваме. Трябва да осигурим едно единно представителство на еврозоната, на Европейският съюз пред международните институции и форуми, като, например, Г20 или Международният валутен фонд. Само когато сме единни, можем да постигнем резултати и да избегаме ударите под кръста. Очаквайте съобщение по този въпрос своевременно, след като колегиумът на комисията осъди въпроса, разбира се. Трябва да се възползва максимално от разпоредбите на договора и в това отношение. Ако си спомните, в него се дава възможност за квалифицирано мнозинство по въпроса за единното представителство. Преминаваме към зелените, господин Гигол. да, и от наша страна. Добре дошли. В нашата комисия, господин Рен. Искам да продължа точно там, където спряхте. Честно да си кажа, когато погледнем развитието в момента, част от страните в еврозоната са на ръба на економическия колапс с огромни дефицити, а другата част на европейската зона това са страни, които все още се борят. Тоест, това е едно развитие, което върви в различна посока, в различни посоки. А, вие казвате, ще давате препоръки и ще давате предупреждения, но това не е доста, достатъчно, за да се преодолее кризата. Тоест, въпросът ми е какви конкретни мерки предвиждате, за да могат държавите членки а, да могат да прилагат една едина и уравновесена економическа политика? И как смятате да, е, да работите за по-доброто разходване на публичните финанси? Е, не чух до момента конкретни мерки. Благодаря. Благодаря. Първо ще говорим в този контекст и по отношение на промените в е, договора. Безработицата е най-голямото предизвикателство пред нас е наистина е лична драма за всеки един европеец, който е загубил работното си място. 10% е безработицата по настоящем и наистина трябва да се фокусираме върху създаването на работни места и економически ръст. За тази цел би трябвало да активизираме всичките си политики, както и всички възможни източници, с които можем да постигнем растеж. Това означава в контекста на Европейския съюз, че би трябвало да се мобилизират абсолютно всички комисари, всички парламентарни комисии, всички заинтересовани страни, така че всеки един от тези действащи лица да даде своя принос към постигането на нашите цели. Според мен образованието е наистина изключително важно, за да може Европа да преодолее кризата и да изгради една по-зелена економика, една по-интелигентна економика в бъдещето. Аз вярвам в образователните системи, които дават равни възможности. Аз самия не бих бил тук, ако нямаше такава система. Аз лично вярвам в нововъведенията. Аз вярвам в един разумен зелен растеж. Затова от своите колеги очаквам много. Например, госпожа Василио в сферата на образованието, госпожа Гьокхан Куин, що се отнася до нововведенията, от господин Поточник, що се отнася до околната среда. Би трябвало да активизираме всички комисари, всички генерални дирекции, всички парламентарни комисии, за да можем да установим какви са източниците, които могат да доведат до един растеж и да създадем един метод, който да даде възможност на държавите членки да постигат целите, с които са тясно свързани, а пък ние имаме необходимите механизми за проследяване на тяхното изпълнение. Благодаря, казва председателка. Имате ли последващ въпрос? Ако ми позволите, според мен, вие не отговорихте точно на въпроса. Ние също вярваме в инвестиции, в образование, в екологичната економика. Но въпросът е как да предотвратим това, че част от е, страните изкуствено задържат своите разходи, а други а, е, държави имат огромни дефицити и имат свръхразходи в какви конкретни мерки ще предприемате, освен препоръки, да изравните тези неравнопоставености? Това не разбрах, нищо не казахте за това. Uh, uh, Вярно е, че много говорим за глобалния макроекономически дисбаланс, например за това, че Китай е една економика на излишъка, а пък САЩ економика на дефицита. Европейския съюз и еврозоната средно погледнато се намират някъде по средата, т.е. в баланс. Глобално погледнато пък мисля, че имаме доста устойчив подход, макар че голямата част от отделните държави членки срещат големи трудности, що се отнася до устойчивостта на техните собствени публични финанси. Считам, че дебатът, който а, започвате с този въпрос, е много важен, особено, що се отнася до вътрешните дисбаланси в макроекономическата перспектива на Европейския съюз. И като комисар, ако потвърдите моето назначение, смятам този дебат да се развива по един много аналитичен начин. Считам, че трябва да видим какви са основополагащите причини за този дисбаланс дали съществуват проблеми от гледна точка на Европейския съюз, економическия му растеж, както и заетостта. Затова гледам много отворено на този въпрос и нека да погледнем с нови очи въпроса. Председателката благодаря. Продължаваме с господин Епинг. Е, благодаря. Добре дошли и от нас. Ако разгледаме еврозоната сега, може да видите, че тя е нещо като голямо огледало, което се е разцепило по средата, защото публичните финанси излязоха извън контрол. Добри в добри, дори в добрите времена държавите членки не изпълняваха критериите за економическия и паричен съюз. Считате ли, че вие имате достатъчно гръбнак да се изправите пред държави членки, особено големи държави членки, които не спазват правилата на пакта за стабилност и растеж? И на второ място, считате ли, че държави, които постоянно не считат, че трябва да спазват тези правила, биха могли да напуснат еврозоната и как считате, че ще ви помогне Лисабонския договор в това отношение? Благодаря за въпроса. Що се отнася до моя гръбнак и желанието ми да работя, ще го оставя на вашата преценка. Аз лично съм работил като комисар по разширяването, по водене на международни преговори и там говорим за една ситуация, която е вътрешна за Европейския съюз, в която а, компетенциите на Европейската комисия не са много силни. Що се отнася до разширяването на Европейския съюз, там е необходимо човек да има умения за убеждаване, а държавите членки преценяват по всяко а, важно дело, свързано с разширяването, със собствените си права. Всяко едно ключово решение изисква единодушие от страна на всички държави членки. Радвам се, че в, а, на този си пост има много по-силни компетенции, свързани с пакта за стабилност и растеж и бих искал да заявя, че ако е необходимо, ще използвам абсолютно всички възможности, които ми се предоставят от този инструмент, за да може държавите членки на Европейски съюз и техните публични финанси да се развиват устойчиво. <clears throat> Uh, concrete, uh, you... И за да бъдем по-конкретно, считате ли, че е възможно, например, Гърция, ако не оправи публичните си финанси, да напусне еврозоната или пък да бъде принудена да го направи? No, I don't. Не, не считам. Гръцкото правителство съзнава колко е сериозно положението. Европейската комисия оценява въпроса и проявява наистина голямо безпокойство. Миналата седмица имаше техническа мисия до Гърция, а този месец или следващия ще трябва да разгледаме свръхдефицита на Гърция и процедурата по този въпрос. В този контекст ще вземем решение на базата на съответни препоръки. Работим заедно с гръцкото председателство и е изключително важно сега това правителство в следващите няколко седмици, дори дни, да излезе с цялостен пакет политики, където се включват конкретни мерки за намаляване на свръхдефицита. 12-13% е този свръхдефицит в момента. Благодаря, казва председателката. Преминаваме към господин Клут от ГОЕ. Yeah, Благодаря. Господин Рен, вие в началото на въведението си е, казахте, че сте привърженик на социалната економика. И ако разбрах правилно, <clears throat> вие смятате, че държавата е един важен економически актьор, фактор и е, държавата би трябвало да е, създава работни места. Това е практика в скандинавските страни и по този начин в скандинавските страни през последните 10-15 години безработицата бе много намалена. А вие идвате от Финландия, ето защо е моят въпрос. Как виждате ролята на държавата като економически субект, като економически актьор и какво бихте предложили именно в тази насока по отношение на ролята на държавата като економически актьор. И от тук правя референция към Испания. Благодаря за въпроса. Аз вярвам в социалната пазарна економика, тъй като считам, че тя работи и тя е създала европейския модел на общество. Тя го направи възможен, защото този модел съчетава от една страна предприемаческата динамика и от друга страна социалната солидарност. За мен държавата може да играе роля и тя има роля тук. Когато говорим, например, за стратегията от 2020 година, то тогава трябва да имаме предвид, че ни е необходима държава, която да дава възможност, която да улеснява економическото развитие, нововведенията, образованието, използването на по-зелени технологии, цифровизацията и цифровите услуги, защото те биха подобрили не само публичния сектор, но и частния. Считам, че държавата и пазара могат да съществуват заедно, но трябва да се постигне едно равновесие, едно равновесно положение, защото държавата е тази, която трябва да заложи рамката, в която да се развива економиката и да се създават работни места. Последващ въпрос, казва председателката. Нещо много съществено. Това е ролята на държавата в приватизацията. Е, приватизацията е, поне доколкото е, примерът в е, Федералната република е и една от дейностите, заложена в Лизабонския договор. Как е, вие разглеждате политиката на приватизация? Приватизацията сама по себе си не е ексклюзивна компетентност на Европейския съюз, което е меко казано може да се използва по един разумен начин от държавите членки, но в крайна сметка те са тези, които имат възможност да преценят как да организират публичните си услуги, както и социалните си услуги. Европейската комисия смята да излезе с предложение, което да създаде една качествена рамка за публичните и социални услуги. Считам, че това би било изключително положително и полезно и аз ще допринеса към тази дискусия, защото това е част от европейската социална пазарна економика. Това да имаме висококачествени услуги, които да работят добре. Говоря за публичните услуги, услугите в социалния сектор. Благодаря, казва председателката господин Блум. Is Mr. not here? Не е ли тук? Не. Добре. Преминаваме нататък на господин Мартин. Благодаря. Господин комисар, а, вие отговаряте на въпрос 3. Последния начин, че ще осигурявате достъп до информация така, по, начина, по който вие сте го очаквали, когато сте били депутат. сега, по отношение на този лобинг акт в Америка, смятате ли наистина, че бихте могли да дадете, да бъдете, да служите за пример в това отношение и по какво отношение вие бихте се противопоставили на а, натиск именно от страна на лобистите. Е, как бихте опосредствали във вашите среди по-голяма прозрачност? Какво конкретно бихте направили в тази област? Благодаря, господин Мартин от независимите, за въпроса. Преди 10 години подготвяхме моралния кодекс, както и правилата за прозрачност. И считам, че тези правила са изключително съвременен продукт. И аз се чувствам част от изготвянето на този морален кодекс. Смятам, че той е доста по-съвременен, когато го сравним с а, този, свързан с прозрачността на държавите членки, като, например, една скандинавска държава, която познавам най-добре в Финландия има 34 изключения за прозрачността, които доста често, между другото, се използват в процедури на комисията. Обаче имаме много по-малко такива изключения и много по стрикни правила за прозрачност. Ще работя заедно с председателя Баросо, заместник председателя Севкович, който всъщност ако бъде потвърдена комисията, ще отговаря за този въпрос. Много искам Европейския съюз да има най- висококачествените правила за прозрачност, както и най-висококачествения морален кодекс, що се отнася до лобистите в а, света. Надявам се всички институции на Европейския съюз да се присъединят към такъв морален кодекс в бъдеще. Не се притеснявам за себе си и вие не трябва да се притеснявате, що се отнася до лобисти и лобиране. Аз предпочитам да ям вкъщи със семейството си, отколкото да излизам да бъда канен а, на някакви тежки вечери от лобисти. Никога не искам да обидя, разбира се, с а, казаното. Uh, е. Последваш въпрос. Не само по този въпрос сме на едно мнение, но въпреки това вие казвате, че ни трябва една координирана стратегия за преодоляване на, на моментната криза. Че трябва да се изработи една такава стратегия. А, федералната канцлерка каза, че всеки продукт, всеки регион трябва да бъде контролиран по отношение на финансовите пазари. Зная, че това не е в средата на вашите компетенции, но вие говорите за значението на, колегиал, на колегията. Вие бихте ли застанали за тази цел в рамките на комисията? И а, бих искал да попитам съвсем конкретно, вие бихте ли бихте ли били съгласен да следвате именно тези принципи на този лобинг акт във вашата дейност. Благодаря. Започвам с последния въпрос. Аз съм приятел на САЩ, но не копирам техните модели, хей така. Така че първо ще е хубаво да прегледам добре дали един модел работи, преди да опитам да взаимствам от него. Що се отнася до микро и макро надзора с съвещателни права? Считам, че те са взаимосвързани. Колегата Барние ще отговаря точно за такъв тип финансов надзор с съвещателни права. Работим заедно и по-настоящем съм бил част от е, вземането на решения, свързани с настоящия пакет за такъв тип надзор. Аз отговарям повече за макрорамката и ще бъде в е, Европейския борд за системния риск. Ако бъде прият този законодателен пакет, пък как се надявам, наистина, че той ще бъде. Благодаря, казва председателката, господин Блум пристигна. Можете ли да зададете въпроса си? Имате една минута, за да го направите. Мистер Bloom? Да? Джефри? Thank you very much and apologies for the rather belated... Благодаря. Много се извинявам, че закъснях. Даже се радвам, че изобщо пристигнах, но тук съм. Честите нова година с закъснение, господин Рен. Едно от безпокойствата ми, и то е доста сериозно, е, че политиците като че ли не извлякаха голяма полука от последните провали, имам предвид е, кризата. Би трябвало да кажем, че началото на тази криза всъщност беше през 70-те години, когато ние имахме един акт на общността за реинвести... реинвестиране. То беше доста така лошо направен а, закон, направен от свързан най-вече с социални цели. И той като че ли премахна а, надзора в а, банките. Всичко това стана а, с а, централните банки. И е, а, голямата част от конспирацията в индустриалния свят а, а, всъщност бе направена така, но слава богу, че Австралия и Азия не се включиха. А, председателката прекъсва оратора, прекъсва оратора. Председателката, съжалявам, но имате една минута за въпроса. А вашата минута изтече. Извинявам се, казва оратора. Председателката казва, не зададохте въпрос. Въпросът е, казва оратора, можете ли да гарантирате, че ние ще извлечем полуки от опита до момента и че ще действаме надлежно? Това е много важно и за политици, и за централни банки. Няма да мога да ви дам, казва председателката, дума за последващ въпрос, тъй като използвахте времето си, давам думата на комисаря. Благодаря. Разбирам, че задавате въпрос, който е свързан с пакета, свързан с финансовите регламенти и банковия сектор и връзката им с полките, които са извлечени от кризата. Аз лично бих приветствал законодателния орган, парламента и съвета взети заедно, да приемат скоро законодателния пакет за микро и макро надзора, защото той наистина ни е спешно нужен. За мен това би било голяма стъпка напред, за да може да се гарантира финансовата регламентация, както и финансовия надзор и високото им ниво, не само в Европа, но и в глобален план. Това е основното предизвикателство. Аз представлявах комисията преди няколко седмици пред е, съвета и съвсем ясно заявих пред съвета, като комисар по разширяването, замества госпожа Валдстрем. Те обяснявах от гледната точка на комисията, че ние бихме приветствали по-ясни правомощия, що се отнася до финансовата регламентация и е, финансовия надзор. Надявам се заедно да работим, за да можем да сме сигурни, че продуктът е наистина ефективен надзор и регламентация. 20, 20 секунди имате за коментар, ако можете, заповядайте. Благодаря, казва оратора, благодаря за въпрос, за отговора. Исках просто да разберем откъде идва а, проблема. И според мен това беше едно социално законодателство, което бе прокарано 70-те години. Това трябва да го признаем, че оттам идва целият проблем. Ще проуча въпроса, казва господин комисар, ще погледна 70-те години, ще видя социалното законодателство тогава, но съвсем сериозно сега разбирам какво искате да кажете. Има много дълга предистория а, всичко това в нашето общество и най-спешните задачи пред нас в понастоящем са свързани с борбата с финансовата криза и най-вече финансовия сектор. И затова е важно да бъде прият този пакет от вас и от съвета. Uh, Благодаря. Продължаваме нататък. Първа група въпроси от НЕП. По един ще бъдат задавани те, а не на групи. Господин Ланген. Yeah, Dank, uh, Благодаря. Комисар Рен, вие приемате един от най-трудните ресори. Всъщност този а, пакт за стабилност и развитие, той е почти не съществува. Някои а, държави стоят пред банкрут. А, а пък, както казаха и колегите, вие ще трябва да намерите нови финансови инструменти, за да опосредствате консолидацията. Но мисля, че това не е достатъчно. Държавите имат да се борят с много сериозни проблеми и няма да могат да следват принципите на солидарност. А, моят въпрос е, какво искате да направите? Какви конкретни инструменти искате да използвате, а, така че да се приложат реформите и наистина да се намалят дълговете, защото в момента наистина имаме голяма опасност за стабилността на еврото. Thank you very much for this question, Mr. Mr. Langen, and uh, indeed uh, благодаря, господин Ланген, за въпроса. Изправени сме пред много голямо предизвикателство да направим така, че да осигурим бъдещето на еврото и на европейската економика. В тази връзка пакта за стабилност и растеж е, ни дава основата за устойчивите публични финанси. В този контекст стратегията за изход от е, кризата е много важна. Тя наистина трябва да е добре разработена. Нуждаем се от добра координация, подход, който да отчита спецификата на съответната държава. Нуждаем се и от добра последователност на мерките по линия на тази стратегия. Както посочи Европейският съвет, нещо с което е съгласна и комисията и аз лично, Фискалната консолидация следва да започне през 2011 най-късно. В някои държави даже и по-рано, тъй като при тях има голям дефицит и ограничено фискално пространство. Както казах в увършните си забележки, това може да стане факт едва когато изградиме добра основа за възстановяване на економиката, за да избегнем проблемите свързани, да речем, с голямата депресия в Америка или в Япония. Трябва да сме добре подготвени, да намерим точния момент и когато изградим добра основа на економиката, трябва да действаме решително, за да постигнем тази цел. Доточняваш въпрос. Ние познаваме вашата работа като комисар по разширяването. Ние не бяхме винаги е, съгласни с вашите предложения. Е, как обаче ще промените вашата стратегия? Трябва да се а, е, докажете като голям коръжлия, защото в противен случай а, е застрашен на сигурността на еврото. Какви мерки ще предприемете? I have a great appreciation of uh, my friend and uh, colleague uh, Joaquin Almunia and Аз уважавам дълбоко господин Алмуния. Ще проуча какво е правил той и ще следвам неговите стъпки, ако това е целесообразно. В сферата на економическата политика партньорството между държавите членки е много важен елемент. Същевременно договора и пакта са правната основа, на базата на която можем да работим заедно – за да направим така, че държавите членки да спазват правилата в името на европейската солидарност. Принцип, който ние самите сме издигнали. Можете да бъдете спокойни, че ако всичко тече по график, скоро ще се изпробва метода защото в Гърция съвсем скоро ще видим какво ще се прави с свръхдефицита и нашите предложения за конкретни мерки. Ако не този месец, то и дния. Благодаря. Следващ въпрос. ЕНП, господин Хофмар. Благодаря. Приветствам вашите приоритети. Устойчивите публични финанси са един от тези три приоритета. Причините са очевидни. Най-малкото това е един от механизмите, който наистина е в ръцете на Съюза. Ние променихме пакта за стабилност преди няколко години, като дадохме възможност за повече гъвкавост. Нещо, което се използваше до голяма степен от държавите членки. Голяма част от държавите членки се бяха възползвали максимално от правилата. И нямахме възможност за се съпротива, когато се разрази крива, кризата и се стигне до по-голям дефицит. Въпросът ми е как смятате да подсилите този пак за стабилност? Готови ли сте да се осигури излишък своевременно, който за някой се струва за доста добра инициатива? Също така, смятате ли да се спазвате правилата, когато имаме кризисни моменти? Смятате ли да предприемете нещо по тези въпроси? Според мен реформата на Пакта за стабилност и растеж даде сравнително добри резултати в контекста на финансовата криза, економическата рецесия, държавите членки – съумяха да се използват от допълнителната, която бе осигурена от промяната в пакта при изключителни обстоятелства. Според мен през 2009-2010 година сме изправени пред изключителни обстоятелства, като си има предвид сегашната финансова криза и економическа рецесия. На практика това е свързано и с въпрос на господин Ланикен. Снимах време да обясня, че Наистина се нуждаем от по-голяма строгост е, в реализацията на пакта за стабилност и растеж. В тази връзка трябва да осигурим възможност за по-широк надзор, в който да се включват и макроекономическите дисбаланси, както каза господин Киголс. В тази връзка трябва да въведем и методи за по-задълбочен надзор възоснова на новия договор и член 121 и 136, които предвиждат подобни възможности. Възнамерявам да внеса съобщение за по-задълбоченото координиране на економическата политика и надзора в самото начало на моят мандат, веднага след като заема своята длъжност ако бъде одобрен. Това съобщение ще даде възможност на всички нас да обсъдиме как да засилиме факта за стабилност и растеж. И то своевременно, както вие казахте. До уточняваш въпрос. Искам да бъда по-конкретен. Готови ли сте да предложите по-строги изисквания за излишъците в добрите времена? Защото ако държавите членки използват възможността за дефицит в добрите времена, няма да имаме никаква възможност е, за спазване на правилата в лошите времена. Това е една от полките, които можем да извлечем от тази криза. Мисля, че това ще е основен въпрос, който се обсъжда в дискусиите за засилване на политиката за економически надзор. Прав сте, че държавите в които се разрази финансовата криза, при наличието на сравнително добри публични финанси, имаше достатъчно фискално пространство за предприемането на контрациклични мерки по време на рецесията. И ето защо наистина са налице аргументи за провеждането на подобни промени в пакта за стабилност и растеж. Инстинктивно аз съм сходен да тръгна по този път, но разбира се, първо трябва да се проучи задълбочено въпроса и по-късно ще представя по-конкретно предложение, когато и ако бъда одобрен за тази длъжност. Госпожа Тисен. Господин председател, Господин комисар, ако говорим за социалната е, пазарна економика, то трябва да се погрежим за зелен растеж, за увеличаване на работните места. Вие подкрепяте стратегията Европа 2020, но това, което не разбирам е, че натиска отвън ще е прекалено малък и споразуменията, към които вие се стремите, може би няма да могат да бъдат приложени. Вие казвате, че ще ни трябва повече прецизност при приложение на стратегията. Това е така, но от друга страна, ние не упражняваме достатъчно натиск. Е, как изглежда въпроса с санкциите? Е, дали ще просто ще порицаваме е, държавите, които не се справят, или пък ще има, им налагаме санкции, а на другите, които се справят поощрения. Стари да... Съгласен съм, че трябва да проучме какъв е опитът с лисапонската стратегия, плюсовете и минусите. Мисля, че в нея има някои добри моменти. Например, сега имаме доста по-сходна позиция по въпросите за пазара на труда и стратегията за гъвкавост и сигурност. Стратегия, която наистина дала резултати в няколко държави. Швеция, Дания, но има и някои основни минуси в Лисабонската стратегия, най-малко два – първо, тя не осигури ефикасен метод за наблюдение и надзор. Не се постави акцент в нея върху мерките на европейско равнище. Мисля, че и тези два проблема следва и могат да бъдат е, отстранени. По първият, е, искам да кажа, че не смятам, че държавите членки, комисията и парламента по дефиницията са изправени едни, едни срещу други. Смятам, че те са партньори. Ако искаме стратегията за 2020 година да успее, се нуждаем от е, държавите членки, заинтересованите страна, от синдикатите, браншовите организации, всичките трябва да участват и да бъдат съпричастни към този процес. Едвам тогава може да стигнем до ефикасни и конкретни резултати, свързани с економическият растеж устойчивата заедост. И така аз съм за партньорството. Същевременно, благодарение на това партньорство, имаме доста по-добри шансове за наблюдение и мониторинг и за гарантиране на реализацията на общо поставените цели на национално равнище. Уточняващ въпрос. Един кратък въпрос. Бих искала да знам, господин комисар, дали сте готов при този надзор, при вашите проверки, да поощрите държавите, които наистина се стараят да спазват правилата а пък другите, които изобщо не се стараят, да ги накажете. I think uh, in the context of the в контекста на планирането и решаването на новата стратегия за 2020 година, според мен трябва да вземем предвид е, стимулите и средствата за реализацията на тази стратегия. Аз съм готов да обсъдим въпроса, какви стимули да предвидим за държавите членки, които успешно реализират тази стратегия. В уводните си забележки казах, че ще инициирам и оценка на общностните финансови инструменти, да видим какви предложения можем да направим, за да оптимизираме инвестициите, публичните инвестиции, които се правят в Европейския съюз. Сега, групата на социалистите и демократите, Делонч Берес първи. Благодаря, госпожо председател. Господин номиниран комисар, вашият ресор е много важен ресор. Това е ясно. Е, трябва ви фантазия и кораж за прилагането за правилното прилагане на пакта, той, за съжаление, не успя да предотврати кризата. Нямаше економическа конвертируемост. Има е, големи разлики при различните отделните економики в Европейския съюз. Какво ще направите, за да преодолеете тази ситуация? Естествено, трябва ни финансови средства, иновативни финансови средства ни трябват. Но как ще се управляват дълговете? Дали ще се управляват общностно или ще трябва да се създадат нови финансови инструменти. Uh, Благодаря за въпроса. Ваше позволение, искам да визирам това, което вече казах, за да спестя време. Това, което казах за координацията и надзора на економическата политика. Споделям вашето мнение, че в контекста на финансовата криза една от полуките, които си извлекохме, е, че се нуждаем от по-добра координация на своите действия. Това ще е една от основните задачи на следващата комисия, заедно с парламента. В контекста на новите финансови инструменти, вие споменахте еврооблигациите или облигациите за европейски проекти. Според мен, финансирането на инфраструктурните проекти, далеко съобщителните мрежи, енергийните мрежи, в европейски план, европейските мрежи. Заслужава нов поглед. Аз съм готов да проявя гъвкавост към подобен е, начин за финансиране на проекти, включително и с Европейската инвестиционна банка. Вече са на лице подобни методи. В Европейска инвестиционна банка има продукти за кредитиране и обезпечаване, които се използват и в момента. Но наистина се нуждаем от един нов, свеж поглед върху този въпрос. Аз искам да разгледам този въпрос, да видя как можем да използваме всички възможности за да осигурим публични и частни средства за реализацията на целите за стратегията за 2020 година за растеж и устойчива заетост. В... Благодаря. Какво смятате за иници... тази инициатива? Економическите въпроси трябва да се решават, да се поставят в средата на в на вниманието на Европейския съюз. Е, господин Ромпой, фон Ромпой ще говори по тази тема на 11 януари. Как смятате да ръководите економическата политика на Европейския съюз? Как е, смятате да координирате отделните инициативи? Как смятате да ги прилагате тези инициативи без да подложите на надзор финансовите пазари? Uh, благодаря. Сигурен съм, че ще се сътрудничим тясно с номинираният е, ми колега Мишел Барне по въпросите за микро- и макрофинансовият надзор. Вече обсъдихме тези въпроси, ще продължаваме да правим това. Разбира се, при условие, че бъдат одобрени нашите номинации. Вие споменахте Европейският съвет. Сигурен съм, че Европейският е, съвет е, гледа сериозно на стратегията за 2020 година. Ето защо и председателят Барозо работи усилено върху този въпрос. Аз ще го подкрепям, що се отнася до координацията на економическата политика, хоризонталните въпроси, ще направя всичко по силите си, за да направя така, че Европейският съвет също да прави ангажираност към координацията на економическата политика, въпрос, който обсъдихме по-рано. Разбира се, аз е, няма да присъствам на заседанието на Европейският е, съвет. Това ще прави господин Барозо, но ние споделим едно и също мнение. Господин Ван Гонг. Monsieur le commissaire euh, désigné, euh, vous avez euh, Господин номиниран комисар, вие казахте, че искате да наложите бюджетна дисциплина, без обаче да накърните економическия растеж. Не смятате ли обаче, че тук нещата са прекалено стриктни, защото може да се спре економическия възход. И по отношение на инструментите, всяка мярка трябва да бъде оценена, за да не се увеличат дълговете на държавите. освен това, може да кажем, че ние предприехме определени мерки, които до някъде са спорни, но моят въпрос е, бихте ли направили, бихте ли възложили е, оценка на въздействието на прилагането на определените мерки? Right that, uh, you... Първо, прав сте, че Европа е заплашена от е, ограничаване на производството, много слабо използваме потенциала за растеж. Този потенциал бе отслабен и по време на финансовата криза. Ще е необходимо да мине известно време преди да се нормализират положението, свързано с економическото развитие и нашия потенциал за растеж. За да реализираме тази цел, се нуждаеме от съчетаването на два елемента. Това е свързано и с първата част на въпроса. Трябва да съчетаем инвестициите, публичните и частни инвестиции в образованието, иновациите, околната среда, енергийните ресурси. Същевременно трябва да определим и стратегиите за изход от пакета мерки, за да се върнем към едни устойчиви публични финанси. И така, на първо място се движи линията нагоре по линия на инвестициите. Следващата линия върви надолу или пък е хоризонтална в най-добрия случай. Ако не коригираме положението с публичните финанси, както казах, ще се стигне до там, че ще можем да финансираме само своят дълг. Ще използваме публичните финанси само за обслужване на дълга, и няма да разполагаме с ресурси за инвестиции. И така трябва да, направим, да намерим правилния подход по въпроса. Трябва да създадем и нови инструменти за финансиране, които да съчетават публични и частни средства. Кадро des, des politiques de sortie que vous appelez de vos voeux. В рамката на политиката за изход от кризата, която искате да изработите и по отношение на надежността на публичните финанси. Би трябвало трябва да вземем предвид и социалния аспект. Социалните буфери, защото те играят основна роля при кризата. Споделям вашето становище. Европейския модел, общество, счита, че за него най-важни са публичните услуги, социалните услуги, включая здравните, защото смятаме, че такъв тип е нашата държава. Но за да има такава структура на обществото, имаме нужда от стабилни публични финанси. Държавите членки обаче са тези, които разполагат с тези правомощия, защото това е част от тяхната суверенност. Говорим за разпределение на бюджета. Те са тези, които определят своите приоритети за финансиране. Според мен е изключително важно бюджетите на държавите членки да подобрят качеството на разходването на публични средства, като се насочат към такива цели, които биха засилили економическия растеж и биха създали по-зелена и по-интелигентна економика, защото това са едни от целите на съвета. Председателката, сега от името на АЛДЕ, господин Винс. E Европейския съюз и щатите е, говорят за това, че искат да си сътрудничат за преодоляване на кризата и искат да осигурят е, повече такава криза да не се повтори. Но смятам, че нещата изглеждат по друг начин, а именно, че ние доста се разминаваме когато си мисля за рекапитализацията на банките, за международните счетоводни стандарти, когато си мисля за всичките регулативи и регулации, имам чувството, че Европа се отдалечава от Америка и е много по далече отколкото преди три години. И моят въпрос е, какво смятате да направите съвсем конкретно през следващите 12 месеца, за да нямаме нова криза, за да няма изкушението за нова криза и за нови арбитражи. За намаляване, т.е. на тези разлики между Америка и Европа. Thank you, Mr. Klintz. Благодаря, господин Клинц. Отчасти споделям вашето становище, другата част пък а, не отговаря на моите разбирания. Споделям това становище, което изразихте, което е свързано с подобряване на сътрудничеството с САЩ, що се отнася до економическа политика. В същото време, последните година две, особено в рамките на Г20, постигнахме съгласие на глобално ниво по отношение на един огромен пакет за фискални стимули, които са и бюджетни, и парични. Става дума за решения, които се взеха в края на 2008 година, които бяха изключително важни за това настоящата рецесия да не се превърне в дълга и дълбока депресия. Заедно с администрацията на Обама работи много добре по отношение на законодателство, свързано с финансовото регламентиране и надзора. Но казвай, всичко това, наистина съм съгласен, че има възможност за повишаване качеството на нашата работа, но разглеждайки економическия дисбаланс в глобален мащаб, трябва да кажа, че, например, един Китай, една економика на излишъка и една економика, която не иска нейната валута да спадне като стойност, докато пък САЩ е една економика на дефицит, с голям дефицит по текущата сметка – Затова ни трябва една сериозна дискусия с основните ни партньори и най-вече САЩ и Китай за това как да се постигне един по-добър глобален баланс по отношение на макроекономиката. В това отношение Китай е точно толкова важен, колкото и САЩ. Отново казвам, когато говорим за макроекономическото равновесие. Още един въпрос за еврозоната и нейното разширяване. Има економисти, които казват, че би било разумно новите държави членки, то а, онези, които са свързани, свързали валутата си с еврото, биха могли да се присъединят по-бързо към еврозоната. Това би им дало сигурност и би ги лишило от страха за обесценяване на тяхната валута. Какво смятате по този въпрос, по, за, а именно за едно такова бързо разширяване на еврозоната с тези държави? in my view Uh, в това отношение трябва да зачитаме правилата, както и законовия ред. Нашата общност е общност на законността и спазването на правилата. Това е в основата на нашия съюз. Знам, че има един дебат между економистите и юристите, ако трябва да упростите нещата, по отношение на тълкованието на учредителния договор на Европейския съюз. За мен основното е, че ние трябва да имаме устойчиви публични финанси, под устойчиви имам предвид устойчив дългосрочен план и макроекономическа стабилност. Петте критерия а, всъщност са едни индикатори, които показват дали една държава отговаря на основните критерии, например критерия устойчиви публични финанси. Ще разгледам евентуалните кандидати в светлината на тези правила и записаното в нашите закони, за да направят така, че законните разпоредби, както и правилата на економическия паричен съюз се зачитат. Председателката, не трябва да задавате допълнителни въпроси на нова тема, затова не следвайте примера на доктор Клинт, моля. От зелените господин Ламбърт. Благодаря, госпожо председател. Господин Рен, отдавна използвам тези уреди и Финландия, като че ли ни даде много повече нововедения, отколкото вие в момента. Става дума за телефона ми Nokia. Чувам едно и също, това искам да кажа. Ако целта е отново да имаме растеж на БВП с зелен компонент, например, това, което виждаме е, че нарастването на БВП на всяка цена доведе до две неща. Задълбочаване на неравенството и засилване на ползването на невъзстановимите източници тази посока, климата е един от примерите. Какво бихте променили вие, искам да попитам, в модела за економически развитие? Тъй като като ви слушам, искате така да поадаптирате нещата, но не да ги промените изцяло. Та ако всичко беше във ваши ръце, какво бихте променили? Thank you. You are talking to somebody. Благодаря. Говорите с човек, който държи един доклад на първата комисия и го знае дори на изуст. Това е много важен въпрос. Силно ангажиран съм с зеления компонент, вие го нарекахте така. Дори според мен това не е компонент, а е една нишка, която тече из целия този пакет. Тоест една комбинация между това да се използват е, подобни економически инструменти като данъчното облагане, а ние го правим, що се отнася до климатичните изменения, пакета за климата и целите на Европейския съюз, наистина са изключително амбициозни. Аз много се радвам, че бях част от колегиума, който взе решение по отношение на законопроектите за намаляване с 20% на CO2 и засилване с 20% на ползването на възстановими източници на енергия. Така че от една страна законодателство и данъчно облагане, а от друга страна технологии и нововведения. Тези компоненти работят заедно. Нашата задача като политици, изготвящи стратегии и политики, е да създадем една положителна динамика между законодателната работа и технологичното развитие, за да имаме по-устойчив модел на своето общество. Ние сме в процеса, но наистина имаме нужда от повече работа, така че не дайте да подлагате на съмнение моят ангажимент към тази тема. La discussion sur le remplacement du PIB comme indicateur ou l'adoption. В цялата дискусия се говори за БНП като индикатор или пък се говори за други индикатори, но ние не знаем всъщност как ще измерваме развитието. Как бихте участвали в тази дискусия? Какво е вашето мнение? Right, uh, so, uh... Да отговоря. Не съм в средата, аз съм и в двата лагера – от една страна имаме нужда от един трансграничен продукт, който да измерва економическата активност. Той е стандартизиран и универсален измерител на економическата дейност. И мисля, че работи добре за целта си. Разбира се, трябва да бъде постоянно доусъвършенстван в а, контекста на Юростат, както и статистическата система на ОНЕ. Освен това, искам да разграда над извършеното в що се отнася до брутния национален продукт. Искам да направя едно предложение заедно с своите колеги за една методологична рамка, която да измерва по чисто статистически начин и други показатели на човешкото развитие, не само економическа активност или транснационален продукт. Всичко това е изключително важно, но не бива да забравяме, че нито един от тези индикатори не би могъл в крайна сметка да измери е, живота, свободата и преследването на щастието. Председателката продължаваме с госпожа Форд. Благодаря. Добре дошъл в нашата комисия. Говорихте за публичния дълг колко е важно да се инвестират в нововведенията, в растежа или растеж за иновация. Аз съм съгласна с вас. След това описахте новите инструменти в публичния сектор за инвестиции. Тази баланс ми припомня една британска дама политик, която казваше, не може да харчиш пари, които нямаш. Дали не стигаме отново до този дебат, се питам аз, надявам се не. Когато господин Монти дойде пред нашата комисия и описа инвестициите в нововведенията, той посочи, че най важната инвестиция са задържаните печалби. Европейски съюз има само 50% от финансиране за нововведения от частни източници. 75% е в Япония този процент. Господин Монти каза, че не трябва постоянно да настояваме да има по-високи данъци, защото пък това ще доведе до намаляване на инвестициите на частния сектор в нововведения и според него би трябвало дори да се намаляват да се намаляват щета на данъчното облагане. Какво мислите? Очаквам с нетърпение да изчита доклада на господин Монти по отношение на завършването на единния пазар. През април трябва да излезе той. Водих предварителни дискусии с него и наистина очаквам с нетърпение заключителния му доклад. Цитирахте господин Монти и сте права. Частният сектор във всички развити економики – наистина е този, който прави инвестициите в нововведения и развойна дейност. Един от уроците, които трябва да извлечем е, че нашите публични финанси не трябва да влушат качеството си, така че по някакъв начин да избутаме частните инвестиции, което пък да намали общия ни капацитет за инвестиции в научна дейност. Връщам се на това, което казах в началото. Съжалявам, че съм толкова упорит, но наистина вярвам, че устойчивите публични финанси и инвестициите в а, економическо развитие и устойчиви работни места би трябвало да бъдат съчетани. Това е изключително важно, за да може инвестициите в нововведенията и а, научната дейност да останат факт. Госпожа оратора Форд а какво мислите тогава, казано господин Монти, че в средносрочен и дългосрочен план, ако бизнеса продължава да инвестира, то тогава ние трябва да се опитваме да държим данъците на едно конкурентно ниво. Отговорът ми е много ясен и прост. Да, В началото на 90-те години аз се занимавах с корпоративното данъчно облагане в моята страна. Тогава имахме рецесия и работих пряко за министър-председателя и в началото а, на а, този век също се занимавах с тази тема. Според мен, корпоративното данъчно облагане също трябва да насърчава устойчивото развитие на нашето общество и да работи по един справедлив начин. Благодаря, казва председателката. Да преминава към въпрос от името на ГОЕ, господин Шунтес. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κύριε Ρεν, ομολογώ ότι είχα ετοιμάσει άλλη ερώτηση να σας κάνω. Благодаря. Госпожо председател, господин комисар, аз бях подготвил един друг въпрос всъщност, но тъй като е, имаше посещение от комисията и от Европейската централна банка в е, Гърция. Е, трябва да кажа, че това провокира голяма възбуда в Гърция. Беше казано, че че става дума за 700 евро такъв порядък и че има проблем. А проблемът е, че Гърция ще получава все по-малко пари. Сега, моят въпрос е, какво ще направите именно в това отношение и какво ще направите по отношение на бягството от плащане на данъци? Uh, Избягването на данъчно облагане наистина е сериозен проблем. Продължава да съществува и наистина трябва да се справим с него, за да може тези пропуски, които сме допуснали, да бъдат избегнати. Защото това остава огромни пропасти в събираемостта това е национална компетентност на държавите членки. Те трябва да се занимават с избягването на данъчното облагане. Следователно в а, този контекст а, гръцкото правителство, гръцките власти са тези, които носят отговорност а, за това да се борят с, данъчно, с избягването на данъчното облагане и също така да гарантират така, защото националните сметки и статистическата система работят ефективно и ефикасно, както и надежно в бъдеще. Follow-up. Имате ли последващ въпрос? Ме пя Ме пя ендоли. Да, имам допълнителен въпрос и то е следния. По силата на кой мандат е това? Господин Налмония или вие? Препоръките ви, що се отнася до пенсиите и заплатите? Ще ни дадете ли повече информация? Защо не изчакате правителствата да излязат със своите програми за стабилизация? Uh, uh, Изчаквам, както казах, е, гръцкото правителство да излезе със своята програма за стабилизиране и се надяваме това да бъде един убедителен економически пакет, който да включва конкретни измерими мерки, които да проправят път за намаляване на излиш... излишния дефицит в кратки срокове. Работим заедно с гръцките власти и когато се представи тази програма, през едните седмици ще обсъдим и ще вземем решение в комисията. И в, или тази комисия, или бъдещата комисия ще вземе тези решения. Благодаря, казва председателка. Преминаваме към следващата група и следващия оратор. Thank you, Madam President. Mr. Ren. Благодаря, господин Рен. Ето ме тук. Ставам с впечатление, че членството в Европейския съюз е станало непоносимо за някои държави членки. Когато бе въведено еврото, цените се покачиха в много държави в еврозоната. По-настоящем в Естония проучването на общественото мнение покажа, че 75% от жителите считат, че се увеличат цените, ако съответно се приеме еврото. То е планирано за до година. Считате ли, че наистина присъединяването към еврозоната води до увеличаване на цените? Какво ще направите, за да избегнете това? И препоръчвате ли на други държави да се присъединят към еврозоната? Вторият ми въпрос. Как ще помогнете на тези въпроси, които имат нужда да обесценят валутата си, да се справят с економическата и финансова криза, а не могат да го направят, защото са в еврозоната? Благодаря. Ще се опитам да отговоря на първия ви въпрос във времето, което имам, що се отнася до повишаването на цените. Членството в еврозоната не би трябвало да води до увеличаване на цените. Всичко това, разбира се, зависи и от економическите политики в съответните държави, както и тяхната способност да понесат ниска инфлация. А това е един от критериите за влизане в еврозоната, за която и да е държава. Няма някакви убедителни доказателства за това, че се увеличават цените при приемането на еврото, макар че може би наистина има малко увеличаване, когато се закръглят тези цени. Но ако економическите политики са подходящи, инфлацията се сдържа, то тогава не би трябвало да има голямо увеличаване на цените при присъединяване към еврозоната. Попитахте дали съм за или против разширяването на еврозоната. Аз съм за това на базата на договора за Европейския съюз, когато една държава отговаря на условията за присъединяване към еврозоната и следващия кандидат за това е Естония, то тогава тя би трябвало да може да влезе в тази зона. Естония е близко до това, но трябва да направим така, че да сме сигурни, че договорът се спазва, всички правила са на място и следващата пролет в доклада за присъединяването на Естония към еврозоната ще го запишем. Господин Рен, Словакия вече една година е в еврозоната и имаше огромно увеличаване на цените. 25% се увеличиха цените там. БВП на страната падна с още 1% от един, а, извинете, 1% повече от Чехия. Как обяснявате това и защо считате, че това няма нищо общо с присъединяването към еврозоната? Има няколко фактора зад тези цифри. Основното е... Аз имам много словашки приятели и трябва да кажа, че большинството от тях, според мен, са за това Словакия да продължи да бъде част от еврозона. за Словакия и за много други държави, включая и държавата, която познавам най-добре. Аз изпълням много добре економическата рецесия в началото на 90-те години, когато Финландия беше в позиция, в която нямаше еврото и имахме огромни... Платихме го висока цена. А, а сега имаме еврото и то защитава много малки и големи държави членки при настоящите бури в финансов план. Благодаря, каза председателката. Продължаваме с НП. Следващия въпрос от господин Карат. Oh, Ние усещаме вашата добра воля, но и в някакъв смисъл и веселието от, породено от липсата на опит, липсата на компетентност от последните години. Ето защо моят въпрос е, не смятате ли, че целите, които си поставяме, ще постигнем най-добре, като комисията изготви един каталог по критерии за стратегията 2020 и така по този начин, на базата на този каталог, държавите членки могат сами да преценят е, до каква степен са подготвени. Е, освен това, може би ни трябва и един смесен комитет е, между съставен от представители на комисията и на Европейската централна банка, който да изказва мнение коя държава да бъде наказана и коя да бъде поощрена. Как вие смятате, е, че може да бъде уреден този въпрос? Какво е вашето мнение? In my view, the economic uh, model in Europe uh, is... Според мен економическият модел в Европа е като симфоничен оркестър. Всички части трябва заедно да работят с останалите за постигането на една и съща цел. Това въжи за Европейската централна банка, за парламента, формациите на Европейският съвет е, и комисията. Ние трябва да работим съвместно. Според мен, най-добрият начин да постигнем целите на стратегията за 2020 година, що се отнася до економическият растеж и устойчивата заетост, е със съвместни усилия да определим съществени цели и очаквания. Да, тогава ще видим как всяка отделна държава членка може сама да се постави цели, като всичките цели на 27 държави членки трябва заедно да възлизат на една обща европейска цел. Всичко това може да се реализира със съответният назор и намирането на съответните инструменти за финансирането на тази важна цел. Това е моята визия за бъдещето. Ние се нуждаем от партньорство между държавите членки, вземането на евро... решение на европейско равнище, като реализацията на единният пазар и намирането на новаторски финансови инструменти, с които да осигуриме ресурсното обезпечаване в контекста на стратегията за изход от кризата. Допълващ въпрос. Дали би било разумно, ако имаме един общ баланс, ние знаем, не знаем дали е, е, числата са правилни и са достоверни. Е, имаме различни доклади. Ето защо, може би, един такъв смесен комитет би било най-добрия, най-добрията основа за една нова финансова политика. Thank you, Mr. for this, uh... Благодаря за въпроса. То дълго време стои на дневен ред в Европейският съюз, както и самите вие си спомните. Спомням си дискусиите в бюджетната комисия в парламента в средата на 90-те години на миналият век. Въпросът трябва да бъде обсъден задълбочено в контекста на средносрочния бюджетен преглед, с който ще се прокара пътя за финансовата програма за в бъдеще. Според мен, целта на стратегията за 2020 година е иновациите, обучението, дигиталните услуги. Всички те трябва да получат акцент в контекста на прегледа на бюджета. Според мен е, бюджетът трябва да е в интерес на инвестициите в бъдеще в една по-зелена и интелигентна економика. Следващ въпрос от НП, господин Кларенс. Господин комисар, минаха 8 години от въвеждането на еврото и 5 години от е, последното голямо разширение. Но 11 от държавите членки все още са извън еврозоната. Сред тях 8 са от новите държави членки. Въпросът ми е следния. Какво ще е бъдещето разширяване на еврозоната според вас? Какъв е графика? Благодаря. Kiitoksia kysymyksestänne. Haluan käyttää myös äidinkieltäni ja käytän sen tässä yhteydessä, jotta en unohda tehdä sitä tämän keskustelun aikana. Tämä... Благодаря. Ще се възползвам от възможността да използвам материния си език, за да не го забравя по време на тези дискусии. Това наистина е важен въпрос. Както казахте, 11 от държавите членки все още не са в еврозоната. Еврозоната показа своята сила през изминалите 10 години. Най-малкото по време на економическата криза и рецесията. Еврото не даде един подслон от е, бурята. Не само за малките държави членки, но и за по-големите. Поради тази причина напълно разбирам, че много от 11 държави извън еврозоната са се поставили за цел да станат нейни членове. Положението е съвсем ясно, възоснова на договора. Важното е да имаме устойчиви публични финанси, макроекономическа стабилност. На лице са пет критерия – по които се прави оценка на държавата кандидат за членство в еврозоната, На базата на тези критерии преценяваме дали член на Европейския съюз, който не е член в еврозоната, може да бъде прият в нея. Следващият кандидат за еврозоната най-вероятно е Естония. Публичните финанси са доста добро положение, 4% е публичният дълг. Няма да навлизам в подробности, но искам само да подчертая, че що се отнася до Естония, ние ще спазваме правилата. Естония ще трябва да отговори на всички критерии за членство в еврозоната. Uh, thank you very much. I will gladly play little linguistic ping pong also. Благодаря. Сега я аз ще сменя езика. Ще говоря на английски ролята на критериите от Маастрихт за бъдещето разширяване на еврозоната. Каква според вас е тяхната роля? Особено като се има предвид, че повечето от сегашните членове на еврозоната нарушават един или няколко от критериите за стабилност. That, uh, is, uh... Факта, който споменахте, е до голяма степен последица от финансовата криза и економическата рецесия. Много важно е държавите членки от еврозоната да стабилизират публичните финанси. Нещо, което обсъждахме тази вечер. Това ще е една от основните ми задачи като комисар, номиниран за економическите и парични въпроси. Същевременно, пете критерия винаги са служили като показатели за това дали една държава може да гарантира устойчивост на публичните си финанси и дали тя разполага с политическата воля и способност да спазва тази устойчивост на публичните финанси. госпожа Есеас. Благодаря, господин Рен. Ще използвам финландски, нашият общ е, език, така че ще можете да ми отговорите на финландски, ако искате. Си, е, ясно е, че някои европейски държави не спазват критериите и това може да има много лоши последствия. Ако когато Европейския съюз планира общи мерки и, и иска да ги прилага, то това се отнася и за мерките, които имат за цел да помогнат на тези страни. Как искате да процедирате? Как ще процедирате в този смисъл, а именно – Е, как ще се застъпите за това Европейския съюз да взима единни решения? Господин Рен, да, е, единството е основа за намиране на важни решения. И това тук не е технически проблем. Тук става дума за институционален проблем. И той има големи економически и политически последствия. Ние, например, не знаем до каква степен е дефицитът в Гърция. Е, дефицитът в публичните финанси. Затова е трудно да се правят дългосрочни цели. Във всеки случай – ние знаем, че за всеки случай ни трябват конкретни мерки, ефикасни мерки, за да се намалят дефицитите в публичните финанси, за да може да осигурим устойчивост на финансите. Ясно е, че трябва да подобрим нашите процедури и трябва да поемем отговорността за случилото се, но самите правителства трябва да поемат отговорност. Те вече са предприели определени мерки. Трябва да кажа, че Евростат подкрепя Гърция и смятаме, че правителството ще може да се справи с ситуацията. Трябва да споменаем, споменем, че преди 4 години Комисията помоли за аудиторски правомощия, което тя обаче не помочи, получи. Мисля, че трябва пак да разгледаме този въпрос. И ще се помисля за е, изработването на едно такова предложение, а именно за аудиторски правомощия, за да може по-добре да обработваме статистическите данни от държавите членки. А вие казахте в в въвеждащите си бележки, че ще че ще се ориентирате по статистическите данни от Евростат и националните статистически институти. Възнамерявате ли да налагате санкции на държави, които ви подават фалшиви статистически данни и какви санкции? На базата на европейското право ние имаме възможността да поставяме конфиденциални въпроси. Но е, на нас ни трябват бързи корективни мерки. И искаме да работим като партньори с гръцкото правителство. Искаме да подкрепяме е, Гърция, така че статистическите данни на Гърция да отговарят на нашите норми. Не. Сега групата на социалистите и демократите, господин Стикулона. Благодаря. Господин Рен, моите колеги вече споменаха пакта за стабилност и растеж. Казаха, че той не е достатъчна гаранция за способността на държавите членки да спазват финансовите задължения в тежки времена. Вашият отговор бе, че ще разгледаме по-задълбочено координацията и надзора на економическата политика. Искам да се върна към въпроса за статистиката. Смятам, че тук става въпроси за имиджът на този пакт. Е, Много държави нямат е, надежни статистически институти. Вие споменахте е, два от основните статистически проблеми в една държава, но това не са всичките проблеми, които са, могат да бъдат открити според мен. И така, как може на фона всичко това да сме толкова големи оптимисти? Не смятате ли, че трябва да предвидим и механизъм за надзор? Например, много правителства предоставят прекалено оптимистични разчети, което има отражение върху публичните финанси след това. Какво ще кажете да се въведе изискване държавите членки да имат независими институции, което да е в интерес на фискалното управление в средносрочен план. Благодаря. Аз помолих е, моят кабинет да проучи гръцкият случай, що се отнася до статистическата система в Гърция и нейната работа. Поисках информация също така и за другите държави членки. Данните, които получих е, че случая в Гърция е изключителен. Проблемите наистина са много сериозни, както е посочено и в доклада на комисията, който бе прият в петък. Ето защо трябва да се предприемат и коригиращи мерки за да се осигури независимост и отчетност на статистическата система в Гърция. Що се отнася до влизането на Словакия в еврозоната? Може би се спомните. Ако не се спомните, ще ви кажа, че Словакия бе изправена пред доста сериозни критерии от Евростат. Евростат използваше доста строги критерии за оценка на някои инфраструктурни инвестиции и класифицирането на, да речеме, разходите за болнична помощ в е, Словакия. От няколко източника научавам, че се нуждаем от подобен строг подход, с който можем да гарантираме събирането на надежна статистическа информация на национално равнище. Евростат е, може да изиграе своята роля за ефикасната и надежна работа на цялостната система. Вижте, това, което ме притеснява е как ще намерите баланса между един прекалено строг подход от страна на комисията спрямо проблемите. Също време не искаме комисията да върши работата на държавите членки. Това не е касае само статистическата информация и фискалните правила. Има много добри държави, които си имат свои собствени фискални правила, с които определят средносрочната си фискална рамка. Този въпрос, според мен, трябва да бъде разгледан в контекста на съобщението за координацията и надзора на економическата политика. Вече обсъдихме възможността за поставянето на по-голям акцент върху средносрочното положение на публичните финанси в еврозоната или държавите извън еврозоната – в контекста на програмите за стабилност и сближаване. Една от полуките, която си извлекохме от сегашната криза е, че наистина трябва да гледаме в средносрочен план и да предприемем действия в краткосрочен план, с които да гарантираме устойчивост на публичните финанси. Господин Падар. Aitäh. Nüüd kohtumisel härra oli meile juttu благодаря. На срещата с господин Барозо той ни даде обещание, че ще предприеме допълнителни мерки, що се отнася до рамковата директива за услугите от общ интерес и качествената рамка, свързана с тях. Имате ли ясен график за работата по този въпрос? Thank you. I find this uh, a very important. Благодаря. За мен това е една много важна инициатива на бъдещата комисия. По време на подготвителната ни заседание за изслушванията господин Барозо обърна внимание на този въпрос. Аз поемам ангажимент да внеса едно убедително предложение за качествената рамка за публичните и социални услуги. Разбира се, това не влиза пряко в моят е, ресор. Това ще е решение на колегиума. Ще е въпрос, който ще бъде подготвен от целия колегиум, цялата комисия. Доколкото знам, Предложението ще бъде внесено в съвета и парламента тази година. Ja е, lisaküsimus, et, et vaieldamatult meile ei ole valikut, et me peame pro-. Äh, Последващ въпрос. Без съмнение нямаме избор, трябва да предприемем всички мерки за оптимизиране на публичните разходи и за спазването на някои финансови граници. С 2008 в Естония имахме 2,75, що се отнася до дефицита и 3,1% е цифрата за 2009. Разбира се, трябва да подсилим сътрудничеството между държавния и частният е, сектор. Но въпросът ми е какво мислите за сътрудничеството между държавите членки? и стратегията за Балтийско море. Как може да се оптимизира политиката и да се изгради синергия. Държавите отделно носят най-голямата отговорност. Но не може ли финансовите проблеми да се решават и в контекста на сътрудничество между държавите членки? Uh, for Estonia, the natural framework uh, за Естония ми се струва, че естествената рамка за координация на економическата политика ще е еврозоната, след като тя стане нейн член. времено, много важно е да подсилим стратегията за Балтийско море, например по екологичните въпроси, а също и морската безопасност, Добър пример за съчетаването на всички тези елементи е инвестицията в Европейският съюз, която е предвидена в е, неговият бюджет за взаимовръзката на енергийните мрежи в Балтийският регион, където една от ключовите държави е Естония. Тя е един от основните бенефициенти на тази бъдеща инвестиция. Uh, Благодаря. Алде отново. Господин Трамоса. Thank you, Благодаря, госпожо председател. Господин Рен. Ръководителите на международните Международни валутен фонд каза, че МВФ е готов да помогне на Гърция, ако тази страна или Европейския съюз поиска такава помощ. Считате ли, че Европейския съюз трябва да създаде механизъм, с който да подпомага държави, които се оказват в ситуация на неизпълнение на критериите? Считате ли, че трябва да се вземат корективни мерки към държавите членки, които не изпълняват задълженията си по стратегията за 2020 година? Thank you. So you're talking about uh, вие говорите за управление на кризи в сферата на публичните финанси. Ако говорите за финансова помощ от типа помощ, предоставена от МВФ, в случая вътре в рамките на Европейския съюз. Нека кажа какво мисля по този въпрос. Пактът за стабилност и растеж, според мен, би трябвало, дори е задължително, по определение да направи така, че страните членки на еврозоната да имат устойчиви публични финанси, като зачитат правилата на пакта в духа и в името на европейската солидарност. Тогава не би трябвало да имаме нужда от такъв тип постоянен механизъм в случай на кризи. Би трябвало да се съсредоточим върху правилното изпълнение на пакта за стабилност и растеж и неговото подсилване, що се отнася до координация и надзор на економическите политики. В контекста на Гърция, което е така най-щекотливия въпрос, заедно с гръцкото правителство, говорихме по този въпрос и сега чакаме един изчерпателен пакет политики, който да включва конкретни измерими мерки, за да може Гърция да се върне обратно в руслото на устойчивостта. Може, разбира се, да се определят конкретни принципи и да се постигне съгласие по тях, но един предварителен механизъм, нещо като постоянен механизъм за такъв тип фискални случаи, би довел до един огромен риск, свързан с нравствени и етични въпроси. И трябва да не забравяме и тази гледна точка. Друг въпрос. Господин Трише преди месец бе в Европейския парламент. Той заяви, че Европейската Централна банка не може да предлага конкретни политики за конкретни държави, които срещат проблеми в еврозоната. Каза, има само едно евро за всички. Считате ли, че съществуването на еврооблигациите ще подпомогне, на ще подпомогне държавите членки на еврозоната да се преборят с кризата? I agree with Mr. Trichet that uh, there is a... Uh, Съгласен съм с господин Трише, че има само едно евро – и имаме нужда от една обща парична политика. И затова е необходима е и економическа координация на политиките. Основната ни цел е да гарантираме, така щото пакта за стабилност и растеж да бъде прилаган на практика по начин, който да предотвратява възникването на случаи на неустойчиви публични финанси, когато да се налага да прибягваме до такива постоянни механизми за разрешаване на кризи. По-рано споменах а, нещо, но сега искам да се върна по този въпрос, но сега искам да се върна на еврооблигациите, особено що се отнася до а, финансиране, инвестиции. Аз ще разгледам въпроса без всякакви предубеждения. Създаването обаче е такива, на такива постоянни механизми за разрешаване на кризи би довело наистина до риск. А... Благодаря, казва председателка. Сега зелените. И давам думата на първия оратор от името на Зелените. Благодаря, господин Рен. Вие казахте, каз, казвахте няколко пъти, че сте отворен, отворени за иновации, но фискална Ното по отношение на фискалното сътрудничество, казвахте, че ни трябват здрави, финансов, е, здрави финанси, но как ще ги постигнем? Добре, намаляване на разходите, сътрудничество, но какви други мерки? Европейската комисия следи също само общата ситуация. Например, данъчните оазиси, там средствата се преценяват на 2 милиарда евро. Нещата обаче не се подобряват. А какви конкретни мерки предвиждате? Вие сте комисарът, който ще отговаря не само за паричните въпроси, но и комисар, който ще отговаря за економическите въпроси, т.е. за здрави за финанси. Как смятате да третирате тези въпроси по време на нашия мандат? Благодаря. Смятам, че трябва да работя по този въпрос с господин Семета за ползването на събраните данници. Да, аз наистина съм заинтересован, вие също защото като членове на тази комисия, както и като данокоплаци, нашия инстинкт би трябвало да бъде да затваряме всички отворени врати, които са оставени като пропуск към напълното постигане на изплащането на всички дължими данъци. Трябва да продължим с работата си, а тя като че ли напредна последната година две в рамките и на Г20. Би трябвало да имаме наистина едни силни международни правила срещу данъчните убежища. И основното, според мен, би било да има един добър, справедлив данъчен режим, който да изключва а, тези видове убежища. Последните 20-25 години Виждаме как данъчното облагане се измества от е, облагане на капитала към облагане на човешкия фактор. И това не би довело до едно устойчиво развитие на човешкия капитал в Европа, според мен. Европейската комисия ще работи срещу възникването на зловредна данъчна конкуренция, защото от друга страна пък знаем, че данъчното облагане е в ръцете на държавите членки и за това можем само да настояваме да има по-ясни международни правила и добро управление. И за да използвам 12 секунди, които ми остават, през октомври миналата година Европейският съвет покани Европейската комисия, за да разгледаме заедно потенциалния принос на нови финансови инструменти, включая данъците върху финансовите сделки за фискална консолидация. През пролета ще излезем с съобщение по този въпрос и там ще имаме допълнителни възможности да обсъдим въпросите, свързани с международните данъчни режими d'innovation que requiert la, la gravité de la, de la crise. Euh, quel est votre... Искам да продължа за кризата. Китай направи предложение в Лондон за реформа на паричната система и една координирана система. Как, какво е вашето мнение по този въпрос? Uh, uh, Според мен е интересно и обещаващо това, че чай, че, знаете, че Китай се ангажира с многостранна координация на валутния курс, както и политиките паричните въпроси. Имаше добър пример също така, що се отнася и до финансовата криза в края на 2008 година, когато всичките големи а, централни банки, Европейската централна банка, Китайската такава, постигнаха съгласие по отношение на лихвените проценти. Според мен а, курса на еврото към долара и рембуя е потенциален риск за европейското възстановяване. И трябва да продължим да дискутираме с китайците по този въпрос и в многостранни, и в двустранни формати. Благодаря, казва председателката. Следващата група Вики Форд. Извинявам се, част от въпросите ми все още се жертва на лошото време в Обединеното кралство, за това аз съм изправена пред едно предизвикателство, за да и техните въпроси. Исках да говоря за нарастващия бюджетен дефицит. Говорихме доста за Гърция, но, например, Обединеното кралство, Португалия, Испания, Латвия и много други държави, Ирландия, например, също имат голям бюджетен дефицит и по-специално искам да разбера вашето становище за дефицита на Обединеното кралство и вярвате ли правителството а, в неговите планове да обърне под тенденцията на този дефицит? А що се отнася до задбалансовите стойности, например в Обединеното кралство има доста такива, в други държава също има такива, за, такава задлъжнялост, която е извън бюджетна. Благодаря, госпожо Форд. Нямам никакво намерение да участвам в вътрешно-политическите дебати на Обединеното кралство, пък и на което да е друга държава членка. Аз си върша работата, а, за да има стабилност на публичните финанси отново в Европа. Има процедура за свръхдефицит по отношение на Обединеното кралство и по силата на тази процедура очакваме Обединеното кралство да сведе своя дефицит до изискванията, които се спазват за а, постигане на целите на пакта за стабилност и растеж. Знаете, че има срокове за всичко това. За да се постигнат тези срокове, трябва да има годишно намаление на дефицита в публичния сектор Изключително важно е правителството на Обединеното кралство да се опитва да постигне тази цел уверено. Благодаря. Разбира се, че трябва да балансирате своето становище. Не искате да навлизате във вътрешно политически планове, но има един сериозен проблем с задлъжнялостта, която е извън бюджетна и липсата на прозрачност. Ние имаме проблеми. Е, мисля, че и политици в е, всички партии биха се съгласили, че публичният сектор трябва да бъде прозрачен по отношение на цялата си задлъжнялост. По същия начин, по който очакваме банките да бъдат е, прозрачни по отношение на такъв тип задлъжнялост, която е извън балансова. Имате ли известни или някакви изобщо безпокойства по този въпрос? Ще разгледаме този въпрос, както и други въпроси свързани с устойчивостта на публичните финанси в контекста на процедурата за свръхдефицит в рамките на програмите за стабилност и спазване на критериите. Там му е мястото на този дебат. Все още не съм се запознал изключително подробно с публичните финанси на Обединеното кралство, така че да мога да изляза с някакво много ясно становище тук пред вас тази вечер. Благодаря. Продължаваме към четвъртия кръг въпроси. Госпожа Краца. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε τα μηνύματα για την υποστήριξη, τα μηνύματα για την υποστήριξη κρατών που βρίσκονται σε κρίσιμη δημοσιονομική κατάσταση όπως η Ελλάδα είναι благодаря. Има много послания за това как трябва да подкрепяме държавите членки, които срещат проблеми. Има определени объркани обаче такива послания. Говорихме за общата отговорност на държавите членки, еврозоната, Чухме, че това е вътрешен проблем на Гърция. Господин Сапатеро миналата седмица заяви, че Европейския съюз трябва да прояви солидарност. И господин Гаридо заяви, че се изключват възможностите да се спаси Гърция. Какво мислите обаче за солидарността в тази сфера? Считате ли, че трябва да се помага на държавите членки, или това е политически въпрос, или това е един чисто економически въпрос. You are talking to somebody who has, uh... Говорите с човек, който се е занимавал с международна политическа економия по време на следването си. И аз наистина смятам, че и политиката и економиката са взаимосвързани. Казвайки всичко това, обаче е много важно да заявя, че солидарността е двупосочна. Имаме механизми за солидарност, като фонда за сближаване, един изключително важен инструмент за засилване на социалното сцепление и економическото сближаване в Европейския съюз. В същото време имаме и правила, свързани с пакта за стабилност и растеж. И всяка една държава членка на еврозоната би трябвало да спазва тези правила в името и в духа на европейската солидарност. Затова казвам, че процесът е двупосочен. Казах, че искам да работя с Гърция, с гръцкото правителство, с гръцкия парламент, обществеността, но основната отговорност е на раменете на правителството и парламента на Гърция. Те са тези, които трябва да направят така, че свръхдефицита да бъде овладян и системните проблеми Националния им статистически институт да бъдат разрешени. От една страна сме партньори, от друга страна обаче очакваме спазване на правилата е ще бъде голямо политическо и економическо предизвикателство за гръцкото правителство, за гръцкия парламент, пък и за цялото общество да разреши този проблем. Имате ли последващ въпрос? Благодаря. Като отговорихте на, в, в отговора Вик, на господин Ланге, вие казахте, че в трудни времена трябва да се вземат предвид особеностите на отделните държави. Сега при Гърция. Какво може да се вземе предвид при Гърция? какви са разходите, например, които е направила държавата. Дали те са отговаряли на стандартите на БНП? Uh, uh, Сега не, не искам да говоря за особеностите на... Е, We are talking about uh, very current issue. По-настоящем говорим за един текущ въпрос, който е остава неразрешен. Казвайки всичко това, обаче, според мен е изключително важно Гърция наистина да излезе с един цялостен пакет, който да включва конкретни измерими мерки, които да сведат този този свръхдефицит в нормални размери отговора на господин Лаген споменах фискалните въпроси и фискалното пространство на Гърция е много ограничено. Това означава, че фискалната консолидация би трябвало да започне по-рано, а не по-късно. Благодаря. И сега господин Фил. Господин комисар, най-напред искам да ви поздравя сърдечно и веднага ви задавам въпроса си. Този сценарий, който виждаме в Гърция, е, Гърция има големи проблеми в държавния бюджет и там виждаме съвсем ясен проблем. Възможно ли е този проблем да се повтори в други държави членки? Дали може нещо подобно да се случи и в други държави членки? Има ли държави членки, които в този смисъл са повод за загриженост? И, освен това, как виждате положението на, на финансово по-слабите и по-малки държави? Например, южните държави. Как могат тези държави да спазят заложените от комисията срокове за преодоляване на своите дефицити? Thank you. I, in fact, uh, I somewhat regret that uh, we have to focus so much. Съжалявам, че толкова много се фокусираме върху Гърция, защото Гърция не е единственият случай, в който имаме неустойчиви публични финанси. Но, разбира се, в момента това е един щекотлив въпрос. Ако разгледаме целия Европейски съюз, вие споменахте други по-големи и по-малки страни, Средният дефицит в публичния сектор нарасна от 2008 година до 2009 от по-малко от 3%. От под 3%, извинете, до близо 7%. В рамките на тази финансова криза с 20% пункта пък нараснаха други показатели. Губим фискалната консолидация и намаляването на дълга, които бяхме постигнали последните години, точно поради наличието на тази финансова криза. Това показва размера на предизвикателството и колко е важно да се занимаваме с този въпрос сега, а не да го отлагаме за моменти, когато би било още по-трудно да го разрешим. Затова стрикнато прилагане на пакта за растеж и стабилност и подсилването на надзора на отделните държави, както и координацията на економическата политика са изключително важни, ако искаме да постигнем тази наистина много амбициозна цел. Сеньор комисарио, конкордно que o caso da Grécia não é um caso. Да, господин комисар, наистина така е. Гърция не е изолиран случай. И исках да разбера от вас дали има подобни на Гърция ситуации. Други държави членки. И освен това, каква препоръка бихте отправили към държавите членки да не се повтаря ситуацията от Гърция. Yes, I am worried of uh, the trend uh, in uh, Притеснявам се от тенденциите в публичните финанси и то не само в Гърция, и в други държави членки. На практика в повечето от държавите членки в Съюза имаме едно неустойчиво равнище на публичния дълг и дефицит. Ето защо тези държави и всички държави от еврозоната при това положение ще трябва да спазват правилата на пакта за стабилност и растеж. Трябва своевременно да взимат решение за фискална консолидация, след като економиката се изправи на крака. Много внимателно трябва да се анализира всяко бюджетно перо, за да се подобри качеството на публичните финанси, и да осигурим повече ползи за предвидените средства за бъдещата економическа политика за растеж и устойчиво развитие. Господин Рампой в Германия наскоро каза, че се нуждаем от 2% ръст на европейската економика, за да излезем от трудностите. Смятате, че сега е времето да говорим за възстановяването преструктурирането на економиката. И смятате ли, че това ще е достатъчно, за да се избегнат трудностите, които срещнахме в миналото? Смятате ли, че е на лице вече тази рекалибрация на економиката? Какво е, всъщност имате пред под рекалибрация? Ами, това е дума, която използва господин Ромпой. И трябва да се дадем въпроса какво е имал предвид той с е, тази дума, какво ще направи комисията, за да подкрепи това, което той предложи. Той самият е, каза, че трябва да се постигне 2% ръст. Иначе дългосрочното бъдеще съвсем не е розово. И така, какви са стъпките, които ще предприемете за осъществяването на това възстановяване на економиката, каква смета направи комисията, за да се съобрази с това предложение. Очуден съм, че не сте чули това изказване на господин Ромпой. Предполагам, че думата в превода на фински е била друга. Ние ще разгледаме сериозно дългосрочното бъдеще на европейската економика. Сега дали ще говорим за рекалибрация или ревитализация на економическият растеж, Каквото и, каквото и дума да използваме, това все пак е важен въпрос. Господин Ромпой говорил от свое собствено име и като председател на Европейският съвет. Аз говоря от името на Европейската комисия, като комисар с ресор економически и парични въпроси, ако бъде одобрен за тази длъжност. Това е изключително важен въпрос за Европейският съюз. Цялата дискусия тази вечер акцентира върху растежът, заетостта, създаването на работни места и факта, че трябва да повишим своята способност за реализацията на по-висок потенциал за растеж чрез устойчиви публични финанси и чрез стратегията за ЕС 2020 година, с която ще инвестираме в една по-зелена и интелигентна економика, в иновациите, в образованието и други основни двигатели на економическият растеж, които са много важни за бъдещето на европейската економика. До уточняващ въпрос. Благодаря. Давам се сметка, че вие носи отговорност за това, което казахте, каза господин Рампой. Съгласни ли сте, че с новия парламент, новият съвет, новата комисия сега има възможност да предприеме мерки по възстановяването и възвръщането на доверието. Не е ли време сега да се освободят ресурсите? Не е ли сега времето да насърчаваме хората да използват ресурсите, които са набрали, защото не всички е, са имали проблеми в е, кризата. Да, ние трябва да насърчаваме тази дейност, защото тя ще има положително въздействие върху економическата динамика в Европа. Според мен имаме две важни задачи. От една страна, за постигането на растеж трябва да инвестираме в економическият растеж, трябва да насърчаваме банковият сектор, да отпуска кредити на домакинствата, на бизнеса, на отделните граждани. Същевременно в държавният сектор трябва да предприемем мерки за осигуряването на устойчивост на публичните финанси. Това двойно предизвикателство, пред което сме изправени, изисква решителни действия и в двата аспекта, а именно економически растеж и устойчиви публични финанси. Социалистите и демократи имат отново думата господин Сала. Благодаря, госпожо председател. Господин Рен, по време на празниците си направихме пауза в работата, не обсъждахме толкова рецесията, а лошото време. Но така или иначе си остава факт, че са загубени много работни места, хиляди фирми са банкротирали. Малкият и средният бизнес. Това е основният ми въпрос. От социално-економическа гледна точка, малкият и средният бизнес е много важен бройката им в Европейския съюз е 20 милиона, 99 на 100 от всички дружества са малък и среден бизнес. Те са двигател на економическият растеж. Наша задача е да задвижим този двигател. бсп тата са изправени пред е, бюрокрация, лошо финансиране. Това са все пречки, които трябва да бъдат отстранени. Как смятате да улесните работата на малки и средния бизнес в Съюза? Благодаря за въпроса. Той ми е слабо място. Защото в моето семейство имахме малко предприемач, е, при който работех като бях е, малък и продавах е, автомобилни части. Без разбира се да нарушавам правилата за детски труд. Що се отнася за економическият е, растеж, малкият и средният бизнес наистина е много важен. В това отношение трябва да разгледаме всички въпроси, които имат отношение върху бъдещото развитие на малките и средни предприятия. Например, трябва да разгледаме въпроса за достъпа до финансови средства в тези тежки времена за редица държави членки в Съюза. Тежки са времената, за съжаление. Много хора се обръщат към банките. Сега не е времето на големите бонуси и високите дивиденти. Много важно е да се установи баланс в счетоводния баланс на банките и да се направи така, че да се отпускат кредити за малкия и средния бизнес. Микропредприятията, семейният бизнес, този основен елемент от е, европейската економика трябва да се възстанови, да започне да процъфтява, за да можем да изпълним целите поставени за създаването на работни места и заедост. Последващ въпрос. Благодаря ви за отговора. Съгласен съм, че финансовият пазар бе унищожен от финансовата криза и основните жертви бяха малките и средни предприятия. Основният проблем е достъпа до финансиране. Използвахме пари на дънакоплатица за спасяването на банките. Банките сега са спасени, обаче спряха да финансират малки и средния бизнес. Проблемът с е, паричните потоци доведе до по-ниска заетост, по-малки инвестиции и по-ниско ниво на доверие. Възнамерявате ли да предприемате конкретни действия за наистина отпускането на кредите на малки и средни предприятия? По този въпрос работим заедно с съместник председателя на комисията Антонио Даяни, който отговаря за предприятията и малки и средния бизнес Той ще се занимае по-конкретно с въпроса за достъпа до финансови средства. Същевременно проучваме европейските средства за достъп до финансиране за малки и средния бизнес. Трябва да вземем предвид и факта, че по-голямата част от финансовите средства идват от частният сектор, т.е. от е, банките и други финансови институции – в този смисъл трябва да направим така, че потокът от заемни средства наистина да стигне крайната си цел, а именно тези предприятия и домакинствата. времено всичко трябва да бъде разгледано и в контекста на оценката на финансовите инструменти на Европейския съюз – за да видим как можем по-добре да стимулираме рисковият е, капитал, който е един от основните проблеми, свързани с финансирането на малки и средния бизнес. Господин Гебелс. Господин е, Гебелс. Британската преса, а пък и някои депутати се страхуват, че ще се засегне стабилността на еврото ако държави като Гърция имат големи, високи публични дългове. Вие споделяте ли тази загриженост и смятате ли, че е разумно да се налагат финансови е, финансови наказания, финансови санкции в рамките на пакта. Или смятате, че стабилността на общото е по-важна от стабилността на отделните компоненти? И последствията на гръцкия дефицит за стабилността на еврото? Това е другия ми въпрос. Преди 30 години, например, Нью Йорк е, беше, не можеше да плаща, но с това не накърни стабилността на долара. Въпреки, че е, стабилността на Нью Йорк и е, ликвидността на Нью Йорк са били по-високи от тези на в момента. Благодаря, ще положа максимални усилия всички държави членки да спазват пакта за стабилност и растеж и правилата за свръхдефицита. Защото много важно е за съответните държави, техните граждани също и от, от системна гледна точка в цялата еврозона да се спазват тези правила. В този контекст говорим и за европейската солидарност, от което проистича, че всяка държава членка в еврозоната трябва да направи така, че нейната макроекономическа стабилност и публични финанси да са стабилни и устойчиви. Това е важно за отделната държава членка, така и за еврозоната като цяло. В този смисъл ще трябва да обърне внимание на няколко държави. Все още не е ясно дали следващите решения по линия на процедурата за свръх дефицита ще бъдат взети от комисията през януари или февруари. Тоест, с е, други думи, дали това ще е комисар Алмуния или аз. Това ще се реши след като започне новата комисия 1 февруари. Господин комисар, смятате ли, че Гърция застрашава стабилността на еврото? И смятате ли да задействате санкциите, които са предвидени в пакта за стабилност? Или пък смятате, че този аспект на пакта е, не би трябвало да се задейства, именно този, който вече страда, да се подложи на допълнителни страдания. Проблемът с свръхдефицита в Гърция и повишаващият се публичен дълг е много сериозен, особено за гръцките граждани да накопаци. Но разбира се, този проблем може да засегне цялата еврозона. Все още не толкова сериозен, че да е заплаха за стабилността на еврозоната. В този смисъл е много важно гръцкия парламент и правителството да предприемат бързи мерки за създаването на добър пакет от економически мерки с конкретни резултати. Що се отнася до пакта за стабилност и растеж и възможностите, които разкрива той, няма да изключвам никой, нито един от инструментите, които ни дава този пакт на наше разположение. Но сега е най-важно да се вземат бързи мерки, за да се избегне влушаването на ситуацията – Нуждаем се от подобни мерки, които да доведат до устойчиви публични финанси в Гърция. И така, не на последно място, група Ауди, господин Шмидт. Благодаря, госпожо председател. Господин Рен, сега вие може да използвате петия си език – е, когато Швеция се присъедини към Съюза през 1995 година, не се направи изключение, не, се, не бяха предвидени изключения за присъединяването. Но сега имаме изключение по отношение на Дания и Обединеното кралство. Е, господин Рен, сега а, е, това е като бъдещ комисар. <clears throat> Искам да ви попитам, дали Швеция би могла да остане за дълъг период, сравнително дълъг период извън еврозоната, без да се засягат изискванията на договора, нито пък духа на договора. И бихте ли е, бихте ли водили преговори с шведското правителство по отношение на присъединяване към еврозоната? А, наистина това е много важен въпрос, както за Швеция, така и за Европа. Е, абсолютно право имате. Швеция Швеция не, нямаше, не разполагаше с, с, с възможност за изключение, с възможност за резерви по отношение на еврозоната. Всички ние, е, поне ние, двамата с вас ще си спомним, времето, когато Швеция през 2003 година гласува за членството в еврозоната. Ние, знаехме, къ... ние знаем какъв беше резултат от този референдум. Сега, това е, беше една политическа ситуация, която се превърна в реалност и този въпрос е в крайен смисъл един въпрос, по който решение взе и трябва да вземе е, шведското, шведското население. И аз като европеец искам да кажа, че Швеция би трябвало да стане член на еврозоната, но естествено това е въпрос, по който трябва да помисли и да реши шведското население. в един шведски вестник финансовият министр каза колко е важно членството на Швеция в еврозоната. И колко по-голямо влияние ще има Швеция – в Европейския съюз, ако осъществи това свое членство. А това е интересна дискусия, но естествено аз уважавам компетенциите на шведското население при взимането на подобни решения. Благодаря, господин Рен. Оказва се, че Населението или поне мнозинството от, от гражданите в Швеция подкрепят влизането на Швеция в еврозоната. Но всички тези доста проблематични валутни курсове по отношение на шведската валута, това много влияе върху конкурентоспособността. Например, шведската крона е загубила 25% от стоеността си по отношение на еврото. И може би от гледна точка на солидарността, от европейска гледна точка, вие сте от Финландия, може би трябва да вземем тези развития предвид. Ние се стремим към еднакви условия в сферата на економическата политика на Съюза. Ще визирам предишният си отговор – много добре знам какъв е характер на вътрешния дебат, който се води в Швеция. Не смятам, че ако изрази категорична позиция от Брюксел, ще внесе конструктивен принос към този дебат. Искаме се Швеция и шведските граждани да проведат един задълбочен дебат по въпроса, Сигурен съм, че ще, ще се спечели дебата. Като граждани на скандинавският район, ми се ще Швеция да е част от еврозоната, защото така ще всички държави членки от скандинавският регион ще вече бъдат представени в еврозоната. Благодаря. С това приключиха 32-та въпроса. Ще преминем към заключителните изказвания от кандидат-комисаря. Но преди това искам да му напомня нещата, които казах в самото начало. Имате ги в писмен вид. Те касаят вашето сътрудничество с комисията ни своевременното предоставяне на документи и информация, включването на нашата комисия в работата на трите комисари и макроекономическите въздействия на регулацията, която предвиждате. С това ви давам думата за заключително изказване. Благодаря, госпожо председател. Както казах, силно ангажиран съм да работя с тази парламентарна комисия. Ще ви информирам и за, известните, за неизвестните познати, неизвестните непознати. Едва ли ще мога да стигна до неизвестните непознати, защото ако не зная какво не знаете или какво се случва по някакъв въпрос, няма как точно да ви информирам. Това ще бъде голямо предизвикателство. Наистина очаквам с нетърпение да работим заедно в а, конструктивен дух пред големите предизвикателства. В заключение, Бих казал, че това, което ще вземе със себе си тази много задълбочена и сложна дискусия, макар че имахте много трудни въпроси, които разбира се са съвсем уместни, а и така трябва да бъде, според мен това изслушване съвсем ясно доказа колко истинни са нашите общи цели, а те са устойчива европейска економика, която е социално приобщаваща. Дебатът също така показа колко е важно да има тясно сътрудничество между парламента и Европейската комисия за постигането на тези цели. Вярвам, че този обмен на становища показва значимостта на трите цели, които забелязахме и в тази дискусия че трябва да работим за растеж, стабилност и общо управление. Би трябвало отново да изградим европейската економика, като активизираме всички двигатели на тази економика. Една по-зелена економика, един растеж, който да бъде по-зелен и по-интелигентен. За тази цел трябва да засилим координацията на економическите политики и да ангажираме всички действащи лица на европейско, национално и регионално ниво. Европа 2020 трябва да бъде успех и аз се надявам, че по този начин това ще бъде факт. На второ място трябва да укрепим основата на нашите економики, като консолидираме публичните си финанси. Само ако имаме здрави фискални основи, ние можем да се справим с безработицата и да инвестираме в бъдещето. На трето място – Смятам, че трябва по-добре да защитаваме общите си интереси и да носим отговорностите си пред света на глобалната арена и да се възползваме от възможностите, които ни предоставя Лисабонския договор, за да засилим външното представяне на еврото и да имаме едно общо представяне, да имаме по-голяма сила, за да можем а, да имаме и по-тежка дума, що се отнася до глобалното управление на света. Дами и господа, економическата криза наистина значимо увреди економическия пейзаж на Европа. Платихме, що се отнася до безработица, с човешки жертви. Трябва да предприемем действия сега, иначе част от тези щети биха могли да се превърнат в постоянни. Европейските граждани очакват Европа да им носи резултати. И ние трябва да отговорим на очакванията на хората. Разчитам на вас, разчитам на тясно сътрудничество с вашата парламентарна комисия и аз съм готов да се изправя пред това огромно предизвикателство да възстановим публичните финанси и да върнем Европа обратно в руслото на економическото развитие, устойчивостта, заетостта, заедно с вас и вашата комисия. Благодаря. Очаквам с нетърпение вашия доклад и се надявам по-нататъчно сътрудничество с вашата комисия. Благодаря. I... И аз ви благодаря. Искам да благодаря на кандидата за комисар, на евродепутатите за това, че спазваха времето. Заседанието за оценка ще се състои от 8 до 9 тази вечер в АСП 1G3. Това е формат отворен формат за координатори, така че можете да заповядате, секретарията, но не асистенти и никаква преса или членове на обществеността. И така в 9 часа 1 г 3 сграда АСП закривам заседанието. Извинете, 8 часа поправя се председателката.